So, äh, sehr geehrte Kollegen, herzlich Уважаеми колеги, добре дошли. Много е рано още, но ми е много приятно, че мога да кажа добре дошли на поне двама колеги, които са в залата. Предполагам, че и други са имали проблемите, които аз имах, например, с нощи вечерта. Времето за прибиране беше петократно по-дълго, отколкото сега. Но с срещата на върха на НАТО няма как да е яче. Много ми е приятно обаче да кажа добре дошъл на нашия гост – финансовия министр на България, който ще представи постиженията на българското председателство. Преди да преминем към своята работа за днес, може би трябва да ви уведомя, че първият триалог се проведе вчера. Ние определихме работните методи, и най-трудните теми, които ще трябва да се договарят. Калибрирането на минималните изисквания МРЕЛ или МИПС на български язик, субординацията, това бяха въпроси, по които се оказа, че съветът и председателството са на корено различни позиции – но се съгласихме, че следващия триалог ще се проведе на 26 септември. Имаме и мандат за започване на техническите триалози. Това беше информация, която трябваше да ви предоставя. Сега нека обясня каква е процедурата за работа днес. Както е обичайно, ще дадем думата на председателя на Екофин за 10 минути. След това са предвидени въпроси и отговори по 5 минути за въпроси и отговор. Ако колегите се съобразят с ограничението във времето, ще могат да зададат и повече въпроси. Първо ще чуем въпросите на представителите на всяка отделна политическа група – след което ще продължим и с други въпроси, ако остане време. И тъй с тези думи искам да кажа добре душа на господин Владислав Горанов, българския финансов министр. Заповядайте. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, уважаеми дами и господа, подгответе се, защото ще говоря на български язик. Уважаеми господин председателстваш, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, преди 6 месеца представих пред вас приоритетите на българското председателство – на Съвета на Европейския съюз в областта на економическите и финансови въпроси, като подчертах значимостта на градивния диалог между Европейския парламент и Съвета като ключов фактор за осъществяването на заложените цели. Днес с убеденост мога да заявя, че резултатите, които постигнахме с общи усилия и добро е, междуинституционално взаимодействие, са важни и значими за бъдещето на Европейския съюз в дългосрочен план Независимо от факта, че не са водени активни триалози по време на Българското председателство в сферата на финансовите услуги, бих искал да благодаря на парламента за ангажираността и за конструктивния диалог по време на проведените срещи с докладчиците по отделните досиета. Диалогът трябва да продължи. Надявам се да видим резултатите от него по време на Австрийското председателство. Българското председателство работеше при максимална откритост и прозрачност с стремеж в максимална степен да балансираме интересите на заинтересованите страни. В този контекст бяха проведени много консултации на експертно и политическо ниво с екипите от всички държави членки, с европейските институции и европейските надзорни органи, с европейските асоциации на бизнеса, както и с потребителски организации. По време на председателството се проведоха 196 заседания на работни органи на Съвета в областта на икономическите и финансови въпроси, което прави около 15% от общо проведените заседания от българската администрация. Общият брой на досиетата в областта на икономическите и финансовите въпроси беше 37, като по 18 от тях се постигна общ подход Съвета или политическо споразумение с Европейския парламент в областта на банковото законодателство беше постигнат изключителен напредък. Една от основните цели на нашето председателство, заложена и в общата програма на триото, беше предприемането на решителни стъпки за намаляване на рисковете в банковия сектор. След много интензивни преговори и над 200 двустранни и многостранни срещи, на заседанието на съвета на ЕКОФИН на 25 май успяхме да договорим общ подход по банковия пакет. Компромисът беше постигнат по въпроси, които се характеризират с висока сложност и силно поляризирани позиции на държавите членки. Приемането и въвеждането на новите правила ще има пряко отражение върху намаляването на рисковете, осигуряването на финансовата стабилност и повишаване на доверието в банковия сектор, както и за преодоляване на ефектите от последната економическа и финансова криза. Постигането на общ подход по банковия пакет има водещо значение за цялостното завършване на банковия съюз, тъй като намирането на компромис по тези правила отваря пъти за по-детайлно и политическо обсъждане на въпросите, които имат отношение към споделянето на рисковете в банковия сектор. Три месеца след публикуване на предложението за Регламент за изменение на Регламента по отношение на определени такси за трансграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране беше постигнато споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент. С приемането на този регламент ще се постигне положителни за бизнеса и гражданите цели, като изравняване на таксите за презграничните плащания в евро с тези на националните плащания в национална валута за държавите извън еврозоната, както и постигане на по-голяма прозрачност на банковите такси за превалутиране. Постигнат е значителен напредък и в дискусиите на техническо ниво по предложението за създаване на Европейската схема за гарантиране на депозитите, като в рамките на четири заседания и след конструктивни дискусии председателството изготви балансиран доклад за напредъка, разгледан и одобрен от ЕКОФИН през юни. По законодателния пакет от мерки за покритите облигации, които са важен източник на финансиране за европейските кредитни институции, работа започна в средата на месец май 2018 година. За този кратък срок, в рамките на три заседания, постигнахме сериозен напредък, като заедно с детайлен преглед и дискусии по файла се изготви и представи компромисни предложения по Регламента за потенциално третиране на покритите облигации по отделни елементи от Директивата, които бяха подкрепени от всички държави членки. По време на нашето председателство започнаха интензивни преговори по двете законодателни предложения в рамките на пакета от мерки за справяне с необслужваните кредити. Напредъкът по тях също е пряко свързан с изпълнението на приоритета от Програмата на Българското председателство за намаляване на рисковите банковия сектор и завършването на Банковия съюз. Продължихме работата по изграждането на Съюза на капиталовите пазари, като резултатите надхвърлиха значително целите, които си бяхме поставили. Имаме две споразумения за мандат за преговори и значителен напредък по другите четири досиета, като бяха проведени 34 заседания по тази тематика. Българското председателство постигна балансиран компромис по законодателното предложение за създаване на паневропейски персонален пенсионен продукт и след проведената е, дискусия по време на Корепер на 19 юни бе получен мандат за преговори на Съвета с Европейския парламент. Като се има предвид, че въпросът с институциите за професионално пенсионно осигуряване ще бъде разгледан отново по време на преговорите. Предложението има съществено значение за изграждане на Съюза на капиталовите пазари през месец септември. Уважаеми колеги депутати, се очаква да гласувате позиция на парламента и процесът да продължи. Постигнахме успехи с обсъжданията на законодателния пакет за премахване на пречките през, пред, през граничното предлагане на инвестиционни фондове, което беше публикувано през месец март 2018 година. Вследствие на интензивните преговори успяхме да постигнем споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент – по време на заседанието на КОРЕПЕР 2 на 20 юни. Българското председателство работи интензивно и по прегледа на Европейската система за финансов надзор, който е с висока политическа чувствителност. Бяха проведени седем заседания, на които беше направен задълбочен преглед на отделните елементи по цялото законодателно предложение на комисията. Постигнахме значителен напредък и при обсъждане на второто предложение за изменение на регламента за европейската пазарна инфраструктура, като целта беше укрепване на надзорната система за централните контрагенти. Изготвихме три компромисни текста по режима за централните контрагенти от трети държави с цел затваряне на дискусията по тази част от предложението. Те получиха широка подкрепа. Стартирахме дискусиите по пакета от директивата и регламента за изцяло нов режим за провинциалните изисквания към евиденционните посредници. Беше постигнато и политическо съгласие между съвета и парламента по бърза процедура без необходимост от формално провеждане на триалог по законодателното предложение за изменение на Директива 97/2016 за разпространение на застрахователни продукти по отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на държавите членки. По отношение на The with respect to the както отвътре от неговите граждани и бизнеса, така и от международното економическо развитие акцентът в работа. с избягването на данъци и агресивното данъчно планиране. Следвайки разработеното от председателство пътна карта, публикувана в началото на нашето председателство през януари 2018. В областта на данъчното облагане и дружественото право българското председателство започна работа с 7 отворени досията и още 4 бяха стартирани в периода на нашето председателство. Раното постигане на политическо споразумение – още през март 2018 по Директивата за задължителен автоматичен обмен на информация DAC 6, свързана с оповестяване на трансгранични договорености в областта на данъчното облагане, беше от важна политическа гледна точка, тъй като, от една страна, ЕС стана пионер в областта на данъчната прозрачност, въвеждайки задължително оповестяване на потенциални схеми за агресивно данъчно планиране, а от друга страна, изрази твърдата подкрепа за действията на международно ниво за общо прилагане на задължителни правила за оповестяване. Нашето председателство отдаде приоритет на работа по два досия и в своята пътна карта относно данъчната политика по ангажимент да работи за постигането на споразумение на ранен етап по време на председателството. Досието бе обсъдено четири експертни заседания на работната група на високо равнище и на заседание на Корепер. Бяха изготвени пет от общо седем компромисни текстове на директивата. След усилена подготовка проведена в работна група „Данъчни въпроси“ и работна група на високо равнище, ЕКОФИН постигна споразумение по компромисния текст на Председателството и на 25 май 2018 съвета Съветът прие Директивата и досието беше затворено. По отношение на облагането на цифровата економика, тя беше припозната като приоритет и на 21 март Комисията след представянето на пакета за данъчно облагане на цифровия сектор веднага беше е, припозната от страна на председателство. Бяха проведени обсъждания в рамките на заседанието на Съвета през март, е, по време на неформалния обяд на КОРЕПЕР на 11 април, на заседанието на работната група на високо равнище от 18 април и на неформалното заседание на ЕКОФИН в е, София на 28 април. Повечето държави отново заявих позициите си, че Европейския съюз трябва да отговори на предизвикателствата, породени от цифровизацията, и посочиха, че комплексното решение трябва да бъде постигнато на глобално равнище. Второто предложение на Комисията за облагане на цифровата економика е предложението за директива относно общата система на данък върху цифровите услуги. Техническото разглеждане на пакета започна 11 април. Проведени бяха четири заседания, в резултат на което приключи обсъждането на член по член на директивата На заседанието на работната група по данъчни въпроси на 13 юни председателството представи първия компромисен текст на Директивата. По отношение на общата основа за облагане с корпоративен данък, своята пътна карта в областта на данъчните политики в контекста на дискусиите относно бъдещата работа по това досие проведени на заседанието на работната група на високо равнище през януари 2018 година обявихме намерението си след приключване на разглеждането на член по член на оставащите глави да ограничим а, непосредствената работа до дефинирането на възможно най-широка обща основа за прилагане на корпоративния данък на равнище на Европейския съюз. А, много още мога да коментирам по това досие, но виждам, че времето е лимитирано. В областта на косвеното данъчно облагане постигнахме приоритетната си цел, като в рамките на 6 месеца успяхме да получим пълно единодушие по предложението на Комисията за предприемането на мерки за укрепване на административното сътрудничество за противодействие на измамите с данъка върху добавената стойност. Важно от политическа гледна точка, защото нашето разбиране е, че укрепването на административното сътрудничество ще намали измамите с данък върху добавената стойност успяхме да постигнем съгласие относно досието за задължително спазване от държавите членки на минималния размер на стандартната ДДС ставка, която вече е постоянна и е в размер на 15 на 100. Много усилия положихме за постигане на напредък по първата стъпка за въвеждане на новата окончателна система за облагане с данък добавена стойност. подкрепата на малките и средни предприятия председателството стартира работата по предложението на Комисията относно общата система на ДДС за специален режим за малките предприятия. По време на председателството бе представено и на, и подложено на и досието за намалени ставки на ДДС, което също е част от пакета за реформа на ДДС системата. Многогодишната финансова рамка, дебата по темата за нея стартира в началото на Българското председателство, като на 9 март София бе организирана конференция на високо равнище, която даде възможност да се обменят мнения. През май стартира аналитичната работа по пакета в специалната работна група по МФР. Ние разпространихме доклад за напредъка на дискусиите по предложението за следващата МФР в съвета, който представи основните въпроси, повдигнати по време на обсъжданията. Отчитайки възможността на структурните реформи, за повишаване на устойчивостта на икономиките в Съюза. Работихме усилено по предложението на Комисията за укрепване на Програмата за подкрепа на структурни реформи, като беше постигнат общ подход на Съвета по това предложение. Осигурихме гладко протичане на цикъла за координация на економическата политика на Европейския съюз през 2018 година, така наречения европейски семестър. В заключение, успехите на едно председателство по ключови економически въпроси не е заслуга само на една държава, се дължи на споделените усилия на предходните председателства, на диалога с институциите на Съюза и на динамиката на икономическата логика през съответния период, която приоритизира нашата работа и понякога улеснява или осложнява. Когато надделява мъдростта и реално постижимите визии за бъдеще, дори и различието в политическото говорене е полезно, защото силата ни е в значимостта на всяко мнение и неговото навременно и целесообразно прилагане. Пресрочих малко времето, но благодаря за търпението. Благодаря, е, господин министр, за вашето изчерпателно е, въведение в е, темата. Сега ще започнем с координаторите. Буркат Балц има думата. Уважаеми го... Благодаря, господин председател. Господин министр, искам да ви поздравя и вас в, и ваш екип в Брюксел и в България като председател на Европейския съвет. Вашето председателство се спадна в един а, специален момент а, за международните отношения. Вече беше споменато, че по много досиета беше постигнат значителен напредък, но няколко досиета останаха все още отворени. Така че един много кратък въпрос. Къде виждате място за бърз напредък и а, какво е приоритета на Европейския съвет като съзаконодател на парламента, чието мандат приключва до година и какво може да бъде постигнато от гледна точка на съвета по време на сегашния мандат? Това са двата ми въпроса. Благодаря. Моля. Въпроса за мен могат да бъдат постигнати няколко неща в рамките на мандата на този парламент. Успяхме, и няма да спра да го повтарям, тъй като смятам, че е една от най-значимите заслуги на нашето председателство да разрежем възелът по отношение на банковия, банковия пакет, тъй като течеше много голям спор между държавите кое да бъде първо. Дали споделянето на рисковете или намаляването на рисковете. и Това беше един безкрайен дебат, в който никой не взимаше превес и в резултат на който нямаше никакъв напредък а, последните няколко години. Благодарение на усилията на всички колеги от Съвета и най-вече на Франция и на Германия като големи економики, основни играчи в този процес, Успяхме да решим темата с намаляването на рисковете и сега е време за темата за споделянето на рисковете. Тоест в това отношение, според мен, в рамките на мандата на сегашния парламент и сегашната комисия би могло да се постигне допълнителен напредък. А и той е нужен на Съюза като цяло. По отношение на данъчните досиета, не съм, не съм голям оптимист, че по темата за е, корпоративната данъчна основа. Okay. Е, не съм, не съм е, оптимист, че по отношение на корпоративната данъчна основа може да напреднем, тъй като um, В момента само момента само немски превод не работи. Okay. okay. Uh, I'm not sure. Maybe you missed something, but I could repeat. Yeah, the, last, the last three the last, sentences, perhaps. Okay. Okay. Uh, по отношение на uh, корпоративната данъчна основа не съм оптимист, че можем много да, да напреднем. Това, което мога да споделя, ми направи а, лошо впечатление и дори го заявих по време на едно от заседанията. А, изискването за единодушие по данъчни въпроси често се използва от отделни държави да налагат силово своето мнение и да блокират теми, които са по принцип лесни и ясни. А, няма да, да крия, че имахме два такива случая, при които без аргументи една държава блокира определени законодателни решения за да наложи своето мнение или да покаже несъгласието си с мнението на друга държава членка, но това, надявам се, е, в бъдеще няма да се забелязва толкова често. По време на нашето председателство обаче това беше факт. По отношение на финансовите досиета, силно се надявам, че австрийското председателство ще може да напредне повече. Ние доста поработихме, но няма да крия, че те са изключително сложни и изискват много техническа работа. Досиетата, свързани с финансовите услуги и изграждането на капиталовия пазар. Това имам, това имам предвид. Така че аз съм сигурен, че мандата на този парламент ще приключи изключително успешно, но вероятно без приемането на многогодишна финансова рамка. Ähm, Благодаря ви, господин министър. Сега от името на социалистите и демократите и от името на госпожа Берез, която няма как да присъства, преминаваме нататък. Като председател трябва, разбира се, да задам следния въпрос. Това не е само въпрос към българското председателство, а и към австрийското председателство. Сигурно ще бъде и въпрос към председателството след това. Ние имаме специална комисия ТАКС 3, е, която е свързана с държавно организирано изпиране на пари и избягване на данъци. като тук има и свързани законодателни инициативи, които трябва да бъдат разгледани. Ние работим възоснова на заключенията на предишни комисии, такс 1, такс 2, по панамските досиета. ЕКОН не е комисията, която се занимава основно с тази тема, всъщност тя не я разглежда, а такс 3, тази специална комисия, как, която продължи работата на комисията ПАНА, се занимава с темата. Парламентът има право да организира сам вътрешната си работа. Българското председателство ни каза следното, когато ги попитахме дали, искаме, дали искат да бъдат поканени в работата на такс 3 тъй като искахме с тях да обсъдим резултатите от комисиите ТАКС 1 и 2, но тогава българското председателство отказа, защото каза, че разговаря с комисията ЕКОН, докато всъщност парламента трябва да реши коя комисия по кое досие отговаря. Така че Независимо кое председателство представлява съвета, то трябва да разговаря и с комисията ТАКС-3. Искам да разбера дали е имало някакви други причини и основания за това българското председателство да не съдейства на комисията ТАКС-3. Разбира се, това ще е искане и към австрийското председателство – за да се промени тази ситуация и да работи в положителен дух, ние трябва да заявим ясно пред многонационалните компании, че те трябва да се явяват, когато ги поканим. Но как да го направим, след като самите институции не си съдействат? Аз благодаря за а, въпроса. Разбирам, че това е Изключително важно за Европейския парламент. В Съвета ние също обръщаме значително внимание на данъчната тематика. Предполагам, че австрийското председателство ще бъде по-кооперативно от българското, но в края на краищата парламентът, както само Вие казахте, решава в какви формати да заседава. По същия начин и съвета има относителната автономия да преценява начина на комуникация с другите институции. В този смисъл, ако сте се почувствали засегнати, аз Ви се извинявам, но ние положихме наистина доста усилия по време на нашето председателство да работим по тази тема. и Моето разбиране беше и остава, че КОН е подходящия формат, в който този дебат може да се води. Иначе, пак казвам, надявам се австрийското председателство да бъде имайки предвид, че сега е лято, да бъде по-свободно, за да обърне внимание на тази тема пред Комисията. Но ако по някакъв начин е поставено под съмнение взаимодействието между съвета и парламента по тази тема, нека тази вина да остане лично за мен като българският финансов министър. Da wir alle konstruktiv zusammenarbeiten, geht es uns gar nicht um die да, разбира се, става дума за конструктивно сътрудничество, не за посочване на виновни и поемане на вина. Явно, че става дума за недоразумение в съвета и се надявам то да бъде изчистено за това, за какво е компетентна комисията ЕКОН. Значи, три неща са в нашата... Е, тази тема се занимава... Три комисии занимават с тази тема. Либе, във връзка с изпиране на пари, Юри, Комисията по правни въпроси, която се занимава с много е, въпроси, свързани с данъчното облагане и с е, докладването е, по страна по страна. Е, комисията за контрол, бюджетен контрол, либо и други се занимават е, с подобни въпроси и е, именно тази комисия за данъчни въпроси има е, правомощия да координира и да обобщава работата на тези всички комисии. Вероятно такова, недораз... ако това е недоразумение се изчисти, юристи със съвета, нашето сътрудничество ще протича гладко от тук нататък. Благодаря. Сега представител на ЕКАРЕ се е записал, но го няма в залата. В такъв случай даваме думата на Алди. Well, you, Благодаря, господин председател. Като председател на Комисията по данъчни въпроси, бих искал да се върна на следния въпрос, който за мен е важен. Много време е, посветихме на обмен на мисли с министра и колегите е, във връзка с е, поканата му от комисията, в комисията ТАКС 3 той е, за тези осложнения може да чуе от председателя на ЕКОН и от мен. И тъй като очакваме структурите на съвета, пък и българското правителство и българския парламент е, да е, поеме, да има същото отношение към нашите е, е, партньорите от наша страна е, този, тази комисия бе създадена съвсем целенасочено защото имаше сериозни загуби в е, данъчни приходи от е, неплащане на данъци е, на, на, в размер близо 1 трилион евро. Според последният преглед на Евробарометър, 75% от европейците очакват от Европейския съюз да по-енергично да се бори срещу неплащане на данъци. И текст 3 има ясен мандат да го направи. За мен е ясно, е, че българското председателство от тази гледна точка беше едно председателство, което е, всъщност избягваше сътрудничество по този въпрос. Въпрос е, ми е, е дали отказа на поканата е, след всичките обяснения е ваше, било ваше решение или решение на съвета или на българското правителство и както каза вече председателят, дали сега се очаквате и се надявате да работите с, е, с настоящото председателство и, е, председателство и да обясните цялата тази ситуация в по-положителна е, светлина. Благодаря. Аз мисля, че много време отделихме на този въпрос и твърде много го драматизирате. Вие сте достатъчно важни, за да се налага по този начин да е, се доказвате пред самите себе си. Решението беше мое и то е свързано с това, че разбирането ми за ролята на тази комисия като една анкетна комисия. Ние е, сме били винаги готови да взаимодействаме с парламента и ще продължим да взаимодействаме с парламента по всички въпроси. Не мисля, че е, за миналото трябва толкова много е, как да да се ровим. На въпроса Ви чие беше решението – решението беше мое. Petra? Du hast noch zwei Minuten. Okay. Well, and in, in, in retrospect, as... Гледайки назад, както зададе въпроса председателя, бихте ли обмислили отново вашата позиция и какво ще стане с председателството на ТАКС-3? Аз гледам само напред. Господин, като председател на ТАКС-3, благодаря. Сега следващия за зелените има думата. You, um, my... Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към моята група а, за а, значението на австрийското председателство ще бъде много важно. Е, австрийското председателство да промени това, което стана. Господин а, министр, вашето председателство беше доста успешно а, с закриването на пакета за намаляването на риск. Нещата обаче че не се придвижват достатъчно добре с данъчното облагане, сега и с отчитането по отделни страни. А ако не греша, само една среща беше проведена за CBCR и какви са страните, които се считат за блокиращо малцинство. А, и смятате ли, че в следващото председателство този въпрос ще бъде решен? Не съм, не съм особен оптимист, че точно по тази тема може да се напредне много. А, има няколко държави, които имат резерви по отношение на, на това досие. А, вие ги знаете вероятно, няма нужда да ги изреждам. А, сега тече в момента оценка на въздействието върху а, замразените, така да се каже, текстове, които предложихме като компромисно решение, но според мен в съвета дискусията не е достатъчно откровенна. Има държави, които няма да се откажат от сравнителните предимства, които техните данъчни системи имат в момента. и В този смисъл под натиск на местния бизнес, а и за да продължат да използват тези сравнителни предимства, които техните данъчни системи имат, не съм сигурен, че ще може в кратко време да се напредне по това досие. Разбира се, ще предадем целия си опит на, на колегите. Лично имах няколко разговора с министър Льогер по темата, а, но не съм убеден, че а, въпреки неговите енергични усилия ще може много да се напредне специално по тази тема. Ernest? Maybe since we have ministers, since we have two more minutes, uh, maybe my, my second question. След като имаме още две минути, нека да задам и втория си въпрос, свързан с еврозоната. Вие имате амбицията да се присъедините към нея. Искам да знам какво е вашето мнение след последната декларация. Ние сме притеснени освен това имаме и франско-германското предложение за стабилизиращата функция и бюджета. Вашият глас ще бъде много важен тук. Аз категорично вярвам, че по-силна еврозона означава по-силна Европа. България в съответствие с договора е длъжна рано или късно да се присъедини. Ние сме повече от 21 години свързани с еврото, тъй като имаме система на валутен борт. Ако ме питате какво мисля по отношение на френско-немското предложение, то не е 100% съвършено, но дава отговори на голяма част от нерешените въпроси и аз харесвам това, че две от най-големите държави в Съюза, поеха инициативата да предложат вариант за отговор на някои от основните въпроси, които от години, поне последните 3-4 години, стоят пред бъдещето на Паричния съюз. Единствено все още не съм напълно убеден доколко бюджет на еврозоната има някаква, някаква специална роля но в край на краищата е, това е тема за бъдеща дискусия и не най-важната от всички теми, които са описани в е, френско-немския доклад. В широк смисъл аз е, мога да заявя своята подкрепа за предложенията на двете водещи държави в Съюза. Благодаря. Сега за Гуе Мих... Могел Диагас има думата. Заповядайте. Добро утро, господин министр. Два въпроса имам. Публичният дълг или публич... Публич... публичната задължнялост, дълговете, които са бомба за закъснител за много страни, включително Португалия – едно леко повишение на лихвения процент ще бъде достатъчен да балансира везните в положителна посока. Португалия има сериозен проблем в това отношение. Искам да ви попитам какво мислите вие, какво бихте направили и какво ще направите по този въпрос, който е от огромно значение за стабилността на еврозоната пък и за отделно за положението на отделни държави членки. И второ, въпрос свързан с данъчната е, тема. въпроса за общата консолидна данъчна, е, корпоративна данъчна основа. Много въпроси, свързани с а, е, а, е, така нареченото търсене на най-благоприятен данъчна ставка. А, как да се преодолее? Какво е, е, какви са вашите приоритети в това отношение и какво може да се направи до края на този мандат на парламента, според вас? Благодаря. Публичният дълг действително е проблем, особено в южната част на Съюза. Аз мога да кажа, че България е добър пример в това отношение. Ние имаме около, около 24% дълг спрямо БВП и планираме до края на мандата на сегашното правителство, който изтича 2021 година, да ограничим публичния дълг до 20 на 100 от БВП което е добър пример, но той предполага сегашните поколения да са честни спрямо бъдещите и да харчат толкова, колкото изкарват. Не искам да чертая апокалиптични прогнози, но примерът с Гърция показва, че ако се загуби много време, някои държави могат да изпаднат в състояние, в което на практика да не успяват да обслужват своите публични дългове и да станат зависими от солидарността на други такива. В този смисъл има предизвикателства в някои от държавите, които крият рискове. Разбира се, при един по-задълбочен дебат е, тези рискове могат да бъдат описани като е, доста по-сериозни, отколкото аз сега ги представям. Но самия факт, че Вие задавате този въпрос, означава, че те са и на Вашето внимание. Правилата са ясни, може би има нужда да бъдем малко по-малко лицемерни, когато някой ги нарушава, да не бъдем толкова гъвкави, колкото често сме. По отношение на едината корпоративна данъчна основа, отново ще повторя, както преди малко можах да споделя, през април стартирахме оценка на въздействието на предложението за едина корпоративна данъчна основа на база на обща методология и общи хипотези в текстовете. Тази оценка по държави върви. Ние успяхме да сложим една основа от текстове, която да бъде използвана от отделните държави членки за, за целите на тази оценка. За България това е лесна тема до толкова доколкото нашата данъчна система е значително упростена, с много ниска данъчна ставка по отношение на корпоративния данък и максимално широка данъчна основа. Предполагам, че политиците в някои държави членки искат да постигнат подобен ефект и разчитат това да стане през общо европейско решение, но според мен това е трудно достижимо в рамките на сегашния мандат, защото, пак повтарям, има доста държави членки, които използват сравнителни предимства на тяхните данъчни системи и те предпочитат да ги запазят. Иначе като цяло широка данъчна основа с ниска ставка и упростено облагане е добро за конкурентоспособността на икономиките на Европейския съюз като цяло и аз в лично качество го приветствам, но не съм оптимист, че в рамките на мандата на сегашния парламент може да се напредне специално по тази тема. Иначе, пак казвам, тя ще се отрази благотворно и на най-големите европейски економики, които, за съжаление, през годините са осложнили значително данъчните си системи и имат наистина нужда от проветряване на тази тематика. Vielen Dank. Entschuldigung, dass die Übersetzung immer etwas zeitverzögert ist. Da haben wir einen 20 Sekunden Zuschlag. Благодаря. Извинявайте, че забавям отговора, защото превода ни бави с 20 секунди. Е, ФДД и е, другите групи е, ги няма. Тогава ще дам думата отново на Бълкър Балц, координатора. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам малко да развием въпроса за присъединяването на вашата държава към еврозоната. Комисаря Московиси каза, че вие сте следващия член, защото сте а, изпълнили а, е, критерия за конвергенцията, както вие самия казахте и сте готови да влезете в а, ИРМ а, тази година. А, е, комисаря и а, и Европейската централна банка казаха, че трябва да бъде в на ред. Първо да, да се присъедините към Банковия съюз и след това към ЕРМ. Това може да се, е, да, да се свърже с, с проблемите на, банк, на банките в България, ФИБанк и е, КТБ. И е, е, тази по-широка картина на економиката също така трябва да се отчете, за да може да се избегне нестабилност и е, разпространяващ се ефект. И аз искам да питам как виждате страната си в връзка с присъединяването към еврозоната и как виждате позицията на комисаря във връзка с реда на действията? Почна от там, че действително през 2014 година имахме криза с една от големите банки. Вие споменахте името и на една друга търговска банка, но не знам откъде намирате аргументи за това, тъй като извършените стрес тестове и оценката на качеството на активите не показаха проблем в е, банковия сектор. През 2016 е, година беше е, извършена и оценка от страна на Световната банка и Международния валутен фонд на цялостната финансова система, като заключенията са публични и те не показват е, е, съществени проблеми. Що касае изказванията на комисарите, е, те очертават една перспектива, около която никой не спори. Това, че България ще се присъедини рано или късно към еврозоната. Ако говорим за тайминг, имаше едно предизвикателство, което и Вие като законодатели трябва да обмислите, защото всъщност функционирането на Банковия съюз не е обвързано по никакъв начин с това споразумение, което урежда реда за престой на валутата на държави членки в ИРМ. В този смисъл няма легална връзка между членството в Банковия съюз и членството в еврозоната. Това е за мен законодателен пропуск, който трябва да се изчисти в бъдеще, защото, ако следваме буквата на Закона, няма никаква причина от нас да се изисква да влизаме първо в Банковия съюз преди еврозоната. Ние, разбира се, оценяваме, че е, е релевантно и невъзможно да си член на еврозоната без да си член на Банковия съюз. Друг е въпросът, че липсват достатъчно ясно разписани процедури и правила за установяването на близкото сътрудничество с единния надзорен механизъм, което се предлага като първа стъпка по пъти към членството на България в еврозоната. Ние сме заявили нашите намерения и позиция, че очакваме от нашите партньори от еврозоната да заявят твърдо и да споделят нашето мнение, че България трябва да се присъедини едновременно към Банковия съюз и към ИРМ. Разбира се, за да може да се стигне до присъединяване към Банковия съюз, е необходима подготовка, която в зависимост от скоростта, с която се случват процесите, може да трябва от 6 до 12 месеца. Ние сме готови да минем през това с ясното разбиране, че за нас членството в еврозоната е приоритет. От нашите партньори очакваме ясен ангажимент, че ако последното условие членството в Банковия съюз бъде изпълнено, няма да има, по аналогия с Шенген, неформални и не по правилата аргументи, които да оставят в нас впечатлението, че сме а, третирани неадекватно и неравно с другите държави. Защото това от економически се превръща в политически момент и уронва доверието на българските граждани в начина, по който функционира Съюзът. Благодаря ви за отговора на списъка. Ми отново е, е, е нашия координатор Берес в, е, е от Социалисти демократи, но тя е, е блокирана някъде по пътищата и е, бих помолил в такъв случай представители на други групи. Знаете, че CRD, CRR, е, тези две досиета е, е, за БРД отговаря нашата колега и те се, сега са обект на преговори в трилога. Какви са отношенията между държави членки Домакин и Home and Host? и каква, как стоят въпроса с предвижда ли се трансгранична ликвидност на капиталите. В, трябва да на търсим, да потърсим баланс между а, завършване на банковия съюз от една страна и а, чрез а, страните домакин, които всъщност а, трябва да се отчетат и техните интереси, трябва да отчетем и различните позиции между парламента и съвета. Къде според вас може да се постигне е, компромис? Надявам се, че е, коректно представих е, становището на колегите. Въпросът, който поставяте, много, много чувствителен. Ние много трудно постигнахме компромисно решение по тази тема. и Затова ми е трудно да отговоря къде крехкият компромис, който ние постигнахме в Съвета, може да бъде заменен или допълнен, или разширен с участието на парламента. Надявам се Австрийското председателство да успее да напредне е, заедно с Вас по това досие. Но пак казвам, е, компромисът при нас беше много труден и предполагам, че този дебат в рамките на е, разговорите между съвета и парламента също няма да е съвсем лесен. Затова и, как да кажа, ви моля да проявите определена гъвкавост, тъй като в противен случай няма скоро да се завърши разговора по това досие и то да, то да бъде затворено. Ja. Also unser aller Ziel ist die Gespräche in dem zweiten Halbjahr. Да, целта е да приключим разговорите в второто 6 месече, това е ясно. Е, Понякога имам впечатлението, че съществува малко недоразумение при процедурата на съвместно вземане решение между парламента и съвета. Е, и за всеки е, проблемен въпрос, е, който поставя съвета. Парламента отвръща със също такъв чекотлив въпрос. Сега е, ще дам възможност за спонтанни изказвания, е, ако е, някой от присъстващите желаят да вземат, да зададат въпрос, имате такава възможност. Колегата Кристоф има думата. Бих искал да поздравя българското председателство за свършената работа и българското правителство също защото мисля, е, че е несправедлива критика към тях е, за е, неща, които е, стават с данъчната система в Европейския съюз, е, не е честно, защото те са по-опитни и по-мощни е, е, фактори, играчи. Е, въпрос имам за това как българското правителство постига фискална стабилност. Като грък, е, може би се досещате защо задавам този въпрос. Защото нашия дълг е в около 20 до 25% от БВП, което е фантастично постижение. Имаме ниски и е, е, конкурентни данъчни ставки. Вие имате такива, извинете, които са около 10%. Е, ние е, имаме 29%. Е, при по-малките е различно. Малките предприятия, за по-малките предприятия е различно. Е, сега е, нямаме проблем с дефицита, но е, въпросът е как успявате всичко това? О. Въпросът ви е смислен, при положение, че ние имаме 400 км е, морска ивица, вие имате 13 000 км морска ивица. <clears throat> Но може би тук е, тук е и отговора на същия въпрос. Е, южните народи сме е, склонни да сме по, как да кажа, да сме по малко дисциплинирани. Често, често в дебатите ни за еврозоната които ние водим с нашите партньори, ни казват: „Ама Вие сте до Гърция“, нали, което е някакъв вид предубеждение. Ние сме близки народи съседи. съседи. През годините обаче ние не сме имали изкушението да харчим дълго време повече, отколкото изкарваме. Това изкушение на някои политици при вас е, трябва от доста дълго време. и сега, за съжаление, условията, които са поставени пред е, гръцкото общество, са е, доста сериозни. Вие трябва сега да трупате излишъци в продължение на твърде дълго време, което е изтощително за всяка една економика и отнема възможността на вашите правителства, които, които и да са в следващите години, да имат гъвкавост по отношение на фискалната политика. Едно предизвикателство, което ще стои пред всеки един а, мой колега министър, не само пред а, сегашното управление, а е и със сигурност пред бъдещите управления. Отложихме проблема с 10 на години. Той след 10 на години се хващам на бас с вас, ще се върна отново но стига сме се обвинявали за, за Гърция. Според мен, ако искаме да имаме а, успешна и конкурентоспособна Европа, единственото нещо, което трябва да правим е да спазваме правилата, които сами сме си написали. Аз се надявам, че а, това ще се налага като ценност все повече и повече и че <clears throat> надлъгването, надлъгването между поколенията и между отделните държави ще а, е, намалее, защото се видя, особено по време на кризата, че тези, които бяха неподготвени, пострадаха повече. <coughs> Иначе да, а, е, въпреки големия дълг, вашата економика остава доста добра. 13 000 км плажна ивица все още са там и Гърция е на много хубаво място. Така че а, е, не виждам а, съществен проблем за бъдещето. Ähm, Благодаря. Е, поглеждам часовника. Е, и боя се, че ще трябва да прекъсна спонтанните изказвания на този етап. Благодаря, господин министре, за е, това, е, че се изложихте на някои неудобни въпроси, но отговорихте смело на всички тях но наистина нещата трябва да се казват в прав текст. Благодаря ви за тази дискусия тази сутрин. Благодарим ви и за това, че в рамките на вашето председателство работихте много добро сътрудничество с нашата комисия и се радваме да продължи това добро сътрудничество в други конфигурации. Благодаря. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, уважаеми колеги, и така, искам да преминем към следващата точка в дневния ред, която е точка 15. По точка 15 ще разгледаме общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2019 година, всички раздели. Нашия доклад Чик е Лудък Нидермайер с становище, което ще се, вод... ще се внесе в водещата комисия по бюджет. И първо ще дам думата за 7 минути на нашия докладчик Лудък Нидермайер. Лудък имаш думата. Благодаря, господин председател няма да са ми нужни, вероятно, първите седем а, становища. Първите, а, първата размяна на мнения беше проведена. А, оценявам участието на нашите колеги и, както обещах, ние ще се опитаме да включим предложенията в текста на нашето становище. Сега в момента посигнахме известен напредък, като получихме данните от Корабер. Позволете ми обаче да по, повторя общото нещо. Има някои спешни въпроси за Европейския съюз, съюз сигурност, отбрана, именно това ма е подход за доклада ще бъде да не искаме повече пари за нашия бюджет. Парите не достигат. Освен това, повечето от нас ще се съгласят, че не са необходими повече ресурси, което означава добри доводи. По отношение на економиката, за нас основният елемент е бюджета необходим е, е значителен успех, е, е, значително повишаване на ресурсите, да се види, как, че има има, има приемственост на дейностите и също така трябва да се разгледат също така те наречените ЕСА. Нашето разследване трябва да се да, да покаже, че а, повишаването на бюджета не е оправдано. И след като се разгледа ситуацията, не е вероятно а, а, преглеждането на тези фактори да се проведе преди края на, преди следващата година. След Корепер имаше предложение да се намалият с, 100% ЕСА и 50% за ЕСМА. Няма пълно оправдание на това. Ние не знаем какво означава това. Ние е, ще смятаме, че тези стъпки ще бъдат ирелевантни от бюджетна гледна точка, ако няма 50% намаляване. Ако не получим ако не получим индикация от съвета, че това е необходимо, необходимо е също така и структурна програма, много е важно това аз бях изненадан, че държавите членки може би не се интересуват от тези точки, защото те предлагат значително намаляване на ресурсите в резултат на диалог, на триалога е, парите ще бъдат разделени на два, две подрубрики, така че ние се връщаме към първоначалното предложение на комисията и мисля, че е разумно да го подкрепим, ако искаме да отворим нова бюджетна линия, да използваме за структурна реформа това не е задача на парламента. През следващите минути ще се реши на къде да тръгнем. Иначе не виждам пунктове по същество. Бях изненадан от 23 000 евро намаление в бюджета. Същевременно виждаме, че има и цяло намаление на бюджетните линии на генералната дирекция. Няма да оспорвам това, но това ще даде окончателна форма на нашето становище през следващите няколко часа и очаквам данни от другите колеги, които да включим в текста. За съжаление, имаме доста неприятен график. Ще се опитаме да направим максимално чрез сътрудничество по електронната по, а, поща, за да можем да а, гласуваме а, в, начало, в края на август. До този момент сътрудничество между докладчиците в Сянка беше много добре. А, не се притеснявайте. А, при изготвянето на становищата е за компромисните изменения. Ако не, ще гласуваме измененията едно, към едно, едно по едно. Благодаря, Лубек. Сега Симона Бонафе от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател. Както казахте, господин председател, Симона Бонафе не можеше да дойде и аз и, а, а, замествам. Ще прочета материала, който беше изготвен от нея. Господин председател, уважаеми колеги, искам да ви представя моето становище. Мисля, че текстът е балансиран. Очаквам положителен диалог за определене на комисията. Както беше казано от докладчика, ще е добре да се откроят приоритетите на Европейския съюз в този е, смисъл доклада, докладчика се е справил добре един по-силен Европейски съюз трябва да инвестира в сигурността и отбраната, но според мен това не е най-големия приоритет. Като социалисти и демократи ние държим на растежа и работната заедост не, е, също така е, екологична устойчивост, социална кохезия. По е, устойчивото финансиране ние смятаме, че трябва да се разгледа а, финансирането с оглед на устойчивост устойчивост, економическа конкурентоспособност и приоритети на гражданите, както ясно беше посочено в Европейския семестър и в представянето на а, проекто бюджета, представен от комисията. Когато а, става дума за достатъчни ресурси за макроекономически политики, предлагам също така да се подчертае значението за ресурсите за економическата и социалната конвергенция, която според мен е основен елемент за бъдещето на економическия и паричен съюз. Нашата група иска този съюз да бъде по-силен и да има по-голямо въздействие върху живота на гражданите. Отчитам положителното отношение на доклада за по-доброто функциониране на финансовите пазари и защитата на потребителите. а, за подкрепа на усилията за а, економически и финансовия надзор и управление. Също времено вярвам, че всички европейски институции са призовани да допринесат за работата на Европейския парламент, а, за ефективността и намаляването на разходите. Необходимо е да се вземе предвид аспекта, който ще се занимава с, с, с, с който ще се занимава колегията на Европейската комисия. Може би трябва да се включи а, параграф за калибрирани такси. Както показва а, докладчика в доклада, ние можем да а, видим а, значението на повишаването на разходите а, в общи линии по отношение становището на условния бюджет а, трябва да се повдигна като въпрос, след като се финализират действията по него. Аз ще представя един списък на изменения, които се надявам, че ще засилят дейностите. Благодаря, Хонас. Благодаря ти също така за това, че коментира добрите пожелания за рождения ден. Кейс Уинбърн – от ЕКР е следващата. За АЛДЕ трябваше да бъде Нил Сторвалс. Може би госпожа Нахтигал може да вземе отношението. Не, значи нямаме изказваше за АЛДЕ. За зелените имаме Свен Голд на списъка, но не смятам, че тук има тук. И преминаваме вече към и... NGL и те няма да вземат думата, очевидно. И така преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Искам да попитам колегите, иска ли някой да вземе думата? Има ли някой, който не беше включен в списъка на изказващите се, който да вземе думата? И сега а, нека да дам думата на Луда Книдермайер. Благодаря. Предполагам, че докладчиците в сянка ще се свържат с нас и ще работим заедно. Така или иначе, становището е ограничено по обем. Със сигурност има неща, които може би липсват, но ще ги включим в измененията. Ако предпочитате, това може да стане и компромисно изменение, защото предполагам, че Казаното от вас се подкрепи от групата. Ако не, можем да гласуваме. Но пак казвам, за жалост обемът е ограничен. Не може да влезе всичко. Вие знаете графика, нека работим заедно и стигнем до добър резултат. Наистина имаме график, имаме крайен срок за измененията. 18 юли 12 часа. А обсъждането на измененията е на 29 август в ЕКОН и гласуването е също в ЕКОН на 29 август или на 30. Много ви благодаря. Нека направим почивка до 10.30, когато при нас ще е Олаф Шолц, германския министр на финансите. Благодаря.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

Dear colleagues, may I ask you to take a seat, please? Уважаеми колеги, трябва да кажа, че за мен наистина е удоволствие да приветствам германския федерален министр на финансите. Той е заместник канцлер на Германия, господин Олаф Шолц – благодаря ви за това, че приехте нашата покана за размяна на мнения с членовете на ЕКОН. Ще говорим по различни предложения, включително и пакета Европейски паричен съюз. Има много важни предложения, по които ние работим. Това е решителен момент в края на законодателния мандат. Необходимо е да използваме възможността, за да направим наистина крачка напред и нашия паричен съюз да бъде по-устойчив, по-стабилен, да имаме устойчив растеж и заетост. Разбира се, ние много внимателно прочетохме декларацията Мезеберг от 19 юни, като наистина оценявам това, че в нея се говори за паричен и банков съюз, който да може да поеме асиметричните сътресения – Нещо, което е много необходимо наистина. Парламентът също е дал своя принос. Имаме доклада Берес Бъге. Освен това, знаем, че е необходимо да намалим чувствително риска, но трябва да има и споделяне на риска. Тези две измерения са взаимозависими. Много ни е интересно какво ще ни кажете и съм сигурен, че и колегите ще проявят интерес. Заповядайте, господин министър. Благодаря за поканата и за възможността да кажа няколко думи тук по въпросите, които занимават всички нас. Въпросите, как ще продължим от тук нататък, какви са следващите стъпки, тъй като економически и паричен съюз се отнася до банките, и, а там са нужни редица подобрения. Успяхме е, да постигнем доста последните седмици и месеци, но междувременно е, трябва е, сме е, така набрали скорост, която трябва да запазим и постигнахме неща, които не бяха толкова очевидни преди, очевидни преди години. Напредъка, който постигнахме според мен стана възможно поради развитието, което постигнахме с банковия пакет, по който се споразумяха в Екофин. Започнаха процедурите с триалозите Важно е да се постигне добър баланс в този текст е, по въпросите, които са особено важни, за да може да се гарантира стабилност на банковата система, е, същевременно да се е, постигне, да има солидарност между участващи държави. Банковия пакет, трябва да кажа, е едно, така, стана едно много добре калибрирано решение и разбиране между държавите членки, но то е, то е предпоставка, т.е. остава си предпоставка, зависим успеха на този пакет от другите елементи в него защото само тогава ще е възможно да направим, да резираме следващите е, стъпки напред. които е, една друга е, се улеснява. Т.е. едната стъпка дава възможност да се осъществи друга и да се е, реализира напредък а, е, общо. Разпоредбите, свързани с необходимостта да разполагаме с съответните инструменти в е, ситуация на криза, е важен. И изискванията, ако бъдат, ако бъдат занижени изискванията, тогава реформите ще се забавят в значителна степен. И тук е, бих искал да кажа, че банковия пакет, така както е, е по който се споразумяха държавите членки, заслужава подкрепата и на парламента, което е гаранция за бърз напредък е, и е в интерес на целия Европейски съюз. Иначе вярно е, че не трябва допълнителен напредък, като стъпим върху този банков пакет. Става дума за това как по-нататък ще е, работим по Европейския механизъм за стабилност. Тук е, различни въпроси, раздигват различни въпроси. Аз ще маркирам някой от тях. Ако пред предприемем е, изменения, ако направим изменения в механизма за стабилизация, ще трябва всичко, което стои на дневен ред, да бъде обсъдено е, помежду ни и да подготвим следващите е, стъпки така, че да доведем до промяна в е, договора. И тук, разбира се, това бе засегнато в дискусите ни с... И в работата ни по това, по този въпрос заслужава поздравление нашите френски колеги. Много важна стъпка напред е това, че е, фонда за е, инвестиции и е, фонда за стабилност също трябва да бъдат достатъчно солидно подплатени, така че видяхме в случая с Гърция да могат да бъдат използвани. Оказа се, това са сериозни, големи, крупни програми. Не става дума за а, някаква малка, незначителна програма. Това са програми, които имат значение за цяла Европа. Важно е да продължим а, и да гарантираме такива възможности за а, механизма за стабилизация по-нащатъчното развитие на банковата структура, единия механизъм за е, преструктуриране е, също е важен е, въпрос във връзка с банките. По това отдавна се водят дискусии. Трябва ни наистина повече сигурност, да бъде за укрепена стабилността на банковите стипен, банковата система тази предпазни резервен механизъм е, също трябва да бъде прият. Ако направим тези е, две неща, развием функцията на общия паричен е, съюз и създадем съответните предпазни механизми, предпазни, резервен предпазен механизъм, мисля, че ще успеем. Трябва да се възползваме от тази възможност. Трябва да се прякото капитализм на банките, да се отървем от това нещо, което не е, помага в никакво, никакво отношение, само коства доста. Мисля, че бекстоп или предпазния механизъм е верният отговор на проблемите, които се опитвахме да решим до сега с прякото капитализиране. Е, държавните ценни книжа, тук е, вече се замисля изцяло нов е, режим, но за да е възможно цялостното преструктуриране на държавния дълг, трябва да могат да се издават държавни ценни книжа, да се емитират държавни ценни книжа и мисля, че това ще е от полза на всички държави членки и ще допринесе за стабилността като цяло. Какво още при... попада в тази група въпроси? проблема с лошите кредити, той по него трябва да се работи много интензивно. Е, сега трябва да дискутираме, да, да мислим какви са е, целите, какви цели ще си ще заложим, ще си поставим, за да попречим на, е, и да ограничим разрастването или обема на, на необслужваните кредити. Тук трябва да се постигнат е, е, индивидуални отделни споразумения, които разбира се са е, работещи, реалистични с отделни държави членки Е, когато е, всичко това придвижваме паралелно и заедно, е, можем и ако постигнем, осъществим и въведем предпазни механизъм по-скоро, тогава до 24-та година можем да постигнем целите си. Добре е да, да така, предадем убеждението, че всички трябва да е, действат в една посока и да започнат. Защото в една такава банкова система, ако едни се включат и участват, други е, са пасивни, е, няма да се постигне нищо. Трябва всички да, да придвижваме нещата напред. Друг е въпрос, който се обсъжда, ЕДИС за гаранция, европейската гаранция за депозитите. Всички знаем, че заедно с е, ЕДИС трябва да се решават е, много други сложни въпроси, но е, това, което е направено, е първата вярна стъпка в тази посока. Трябва да търсим и е, стабилизация фискална в еврозоната. Тук много предложения са сложени на масата, е, които според мен са доста интересанти. С нашия френски колега ги обсъждахме. Трябва сега да видим от тук нататък по кои инструменти ще се обединим, кои са наистина е, необходими. Би трябвало в рамките на Европейския съюз да е, действаме. Е, не можем да мислим за система извън Европейския съюз. Значи, това трябва да стане в рамките на финансовите, в е, финансовите рамки до 2020 има различни предложения в световен мащаб. Комисията също и е направила такива, които заслужават да бъдат обсъдени е, както, например, е, обратното, е, пре, рефин, ре, застраховането, презастраховането, пенсионното осигуряване. Това са въпроси, по които отдални държави членки разговарят помежду си, но всяка страна трябва да има своята система за защита на безработните, но трябва да имаме и възможност при е, макроекономически шок е, да смекчим ефекта върху е, безработицата. И тогава между държавните договорености ще задействат. Това заслужава допълнителна дискусия. Във всичко това можем да напреднем сега е, трябва да бързо да, да е, решаваме и разискваме по въпросите, които са на дневен ред е, на триалозите. Банковия пакет, по който се. Първо трябва да, европейските държави чеки да се споразумеят по него, след това трябва да започне дебата и по въпроса как е, да е, стабилизираме еврозоната допълнително. Фискалния капацитет е, е от значение тук. И ако можем да водим е, добри разговори помежду си, разумни и смислени, това ще е много полезно. Както казах, така, постигнали сме известни темпове в реформите, които е, и тази, тази е, инерция не трябва да е, да убием, трябва наистина да продължим с тези темпове. Много страни в Европа изпълняват междувременно общите критерии, които сме формулирали. И е време да придвижим системата така че е, при следващи е, е, критични моменти да имаме защитни механизми, за да, се, е, да я преодолеем. Благодаря. Благодаря, господин е, министр, за изчерпателното ви изложение на позицията. Беше изключително интересно. Разбира се, като представител на парламентарна комисия, естествено мога да напомня на представителите на съвета, че има а, текстове, които са равнопоставени и двете страни трябва да направят компромиси. Така се прави. В триалог никога не се казва или, или. А, а, защото в такъв случай триалозите изобщо няма да могат да а, е, успеят. Трябва да се прави, е, трябва да се правят е, компромиси. Вие споменахте няколко много полезни въпроси, които са много интересни и съм сигурен, че колегите ще разширят някои пунктове. Ще започна с госпожа, господин Бухербалц. Благодаря, господин председател. Господин министр, радваме се че имате възможност да е, гостувате на нашата комисия. Аз лично се радвам, че германски финансов министр присъства днес и това е последното ми заседание, последната комисия и някакси това е един достоен завършек на, на работата. Да, господин Ланге е, нещо се обажда и ме апострофира. Е, Направихте чудесен преглед на, на е, ситуацията. Благодаря ви за това. От самото начало трябва да кажа, че споделям вашите оценка за това, че сега наистина сме набрали скоростта, която трябва да е, запазим и да използваме набраната инерция. На масата е, са поставени много предложения, много изисквания – аз ще се спра на някой. Например, какво вие съвсем така уместно говорите за по-нататъчното развитие на европейския стабилизационния механизъм и така начиния бекстоп. Какво можем да постигнем в, чрез тях и как да ги използваме в момента? 2019 година е, тропа на вратата, европейските избори, нова комисия, е, което ще означава една година, в която е, едва ли ще можем да свършим много работа. Затова въпросът ми е дали сега в относително кратък срок можем да развием, е, да придвижим неща е, по-нататък в е, паричния съюз. И друго, ние с госпожа Берес работихме по доклад за новите правомощия на, на Европейския надзорен орган. Въпросът ми от страна съвета като германски финансов министр е, какво ще кажете? Има ли воля е, от страна на съвета да работи с парламента в този предстоящ е, период и има ли вероятност да се споразумеем? без да, така, да, да бавим топката. Интересуваме да чуем вашето мнение като финансов министр. Благодаря за въпроса. Това, е, което се опитах да представя тук, наистина обобщава един много мащабен дневен ред и в е, краткото е, време, което ни остава, имаме много неща да свършим, да се споразумеем по банковия пакет и оттам вече всички други въпроси, които са навързани. За предпазния механизъм също трябва да, да се постигне бързо консенсус по въпросът какво ще означава на практика, тъй като държавите членки имат различна гледна точка към е, този въпрос. Добра, добър напредък е, ако обсъщаме фискалният възможност и капацитет на Европейския съюз. Но трябва да видим как всичко това се стикова за да има ефект. Мисля, че за всички е важно инструментите, които да е, ще разработим, да могат е, да се, да се използват в конкретни ситуации с краткосрочно кредитиране, което е възможно, но същевременно да се създаде ситуация, при която не се е, отказват отделните отговорни органи за. Е, от, не се отхвърля е, отговорност. Защото ясно е, че трябва да стабилизираме системата, а това не може да стане без всеки да си поеме е, отговорността. Нещо важно в хода на дискусии е да помислим с оглед така възможността на въвеждане данък върху финансовите транзакции. Ние сме готови да обсъждаме отново този въпрос помежду ни е, трябва да се. Е, този въпрос може да се предвизи чрез две неща, е, по време на две събития. Например, в разговорите ни с е, френското, френското правителство, данъчният модел, който използва Франция, може да се използва за европейски цели, но разбира се, тук се намесва и въпроса за собствения ресурс на Европейския съюз което прави нещата по-интересни, защото изведнъж се явява възможност страните, които е, имат нещо подобно, е, не могат да очакват по-високи е, приходи в бюджета от, данъч, от данъци. В страни като Германия обаче това би свалило, би занижило приходите в бюджета. Така че това ще осложни процеса на постигане на консенсус. Обвързването на това предложение с това, че така или иначе трябва да обсъждаме бюджета, всъщност мисля, че това трябва също да се обвържи с въпроса за общата корпоративна данъчна основа. Сложна е темата. Въпроса за надзора трябва да напреднем и по това. Да видим как вървят нещата до сега и какви са връзките с отношенията между националните надзорни органи и европейския, как може да функционира това взаимоотношение без да се добавят слоеве бюрокрация. И чакаме. Всъщност има важни предложения в това отношение, които трябва да преценим. Перваш Берес, значи 2 минути, 2 минути давам за въпрос и 3 минути за отговор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 Искам да ви запитам по последния пункт, който говорите за бюджетния капацитет, в който вие говорихте за предложението за декларацията от Висенберг и където се предвиждаше една система за за Мезеберг и как предвиждате да се работи по това предложение, и как искате да го включите в преговорите във връзка с бюджетния капацитет на еврозоната и дебата, който започна във връзка с международната финансова, между, многогодишната финансова рамка нещо, което не се споменава често в тежеста на еврозоната в БВП на Европейския съюз ще намали на 86%, което фактически трябва да отчете обстоятелствата в еврозоната, в общностната рамка. Можете ли да сравните това, което се прави в комисията в връзка с инвестициите и стабилизацията? Не трябва ли да се направи една предложение да се комбинират двете неща, като започваме с подкрепа на инвестицията, за да може да се стигне до по амбициозното предложение за безработицата. Благодаря за въпроса. Ще се опитам кратко да отговоря. Първо, трябва да се е, обсъжди въпроса дали такава една, е, такъв един, е, една мрежа, една гаранция трябва да се е, разработи за безработните. Сега в е, социалните системите за социална осигуровка имаме е, се предвижда такава възможност, особено в ситуация на криза, обаче тези помощи не могат да се повишат. Повече от две години не може да, да устои една такава система. Въпросът е, се обсъжда. Не сме убедени дали ще успеем, но колкото до финансовата рамка и е, собствените средства, много важно е това и е, то е тясно свързано с дебата по другите въпроси за фискалния капацитет. Нещо, което казахте, а именно какво значение ще играе, каква роля ще играе еврото в бъдеще за Еврейския съюз. Това не може да се е, прецени е, много е, точно, но във всички случаи над 85% социални продукт в, е в е, евро в Европейския съюз и тази процент ще се увеличава в Европейския съюз. Това ще провокира нови дебати. Предварително не можем да кажем е, как точно ще развият нещата, но нещо ще се случи и трябва да наблюдаваме много е, внимателно развитие на нещата. Колкото до предложението на комисията, то е интересно, защото е, се отнася до конкретната тема, но конкретни модели да се предлагат, не мисля, че е разумно, защото не трябва да дублираме, например, функциите на ЕЦБ, защото в противен случай няма да се проведат никакви реформи. Трябва да видим дали е разумно самостоятелни кредити да се поемат от Европейския съюз. Но, но въпросите, които вече споменахте, са въпроси, които трябва да, раз, да разискваме допълнително и много по-задълбочено. Благодаря. Благодаря, Йоахим Скарбати. Благодаря ви за това, че от много години някогашният италиански министр в комисията по заетост така лансира концепцията, идеята за европейски защитен щит срещу безработица. Това би било, обаче би изисквало много сурова форма на хармонизация и е, тогава депутатите така потвърлиха понятието преразпределение. Пре, презастраховане. При опасността да се поемат премиите, да се инвестират на е, капиталовия пазар и всъщност да се добави собствен капитал към това. Какво ще кажете конкретно по ре... А, значи, кой ще а, е, ще запълни, кой ще гарантира за дефицита, кой ще, е, откъде ще дойде е, капитализирането. И следващия въпрос. В вашето представане вие говорихте за тази е, синусоида на, на, на излишъци и дефицити. Ако ние не следваме тази синусоида, тогава тогава, ако не следваме тези синусида, всъщност Европейския съюз няма да е, няма да е конкурентоспособен. Председателя, моля ви, съобразявайте се с предвиденото време за въпроси. Благодаря ви за въпроса. Както вече казах, аз мисля, че едно осигуряване срещу безработица в Европа ще е ужасно трудно, тъй като трябва да сближим 27 е, различни структури и традиции исторически, което не е, което е малко вероятно. Много трудно би се структурирала една такава система. В някои държави, например, нямат е, дълго няма е, осигуровки при дългосрочна е, безработица, например. Какво ще е, правят такива страни в подобен случай? Разбира се, ако това се прави от някакъв фонд, това предполага кредити, които трябва да се връщат. Е, вече, ако изключим трансфери, е, тогава как ще функционира всичко това? в е, Съединените щати, въпреки различните конъюнктура в отделните щати, това се постига. Мисля, че комбинацията от тези, всички тези фактори би ни предвижила напред. с което ще избегнем е, криза, която да обхване целия Европейски съюз, но бихме могли да парираме е, кризи в отделни държави членки. Например, министра на труда в е, Германия бе впечатлен от това, че безработицата в моменти на криза се покачва. И ако се създаде такава система, европейска това ще е мярка, която бързо може да задвижи такава конюнктура. Сега ние имаме еврото като единна обща валута и свободното движение за хората в Европа. Не може да има свободно движение без е, обща валута без свободно движение. Затова е, трябва да се стремим двете да функционират максимално добре и паралелно. Thank you. That's extremely interesting. Благодаря, това беше изключително интересно. Волф Клинц господин е, министър преди няколко седмици третата, по третата програма се срещнах с представители на правителството и ние се срещнахме в парламента. Първоначално бях оптимист, но след това оптимизма ми изчезна. Мисля, че се правят предположения за бъдещото развитие, висок свръхпродукт, положителни лихви. Комисаря Московиси каза, че няма да има четвърта програма в подкрепа на Гърция, защото не е необходимо. Искам да ви запитам как вие бихте гласували, ако а, Гърция поиска помощ още а, веднъж. Това беше първият ми въпрос. Втория въпрос е свързан с това, че Европейския съюз без Обединеното кралство и Дания, всички кандидатстват да се присъединят към еврозоната. България също има това намерение. Какво ще направите, за да напомните на колегите, на, на държавите, че са се ангажирали да се присъединят към еврозоната? Сега идеята е да се ограничи а, търговията в деривати, която се изразява с трилиони евро. А, френските данъчни системи не осъзнава този проблем. Бяха повдигнати няколко въпроса в отговор. Искам да кажа във връзка с, с данък данък за финансова, финансовите транзакции. Аз мисля, че е по-добре птичето в ръката, отколкото птичето в гората. И втория въпрос е договорената програма вече приключи. Това е положително развитие. Не споделя вашия скептицизъм, защото ако погледнем това, което стана в Гърция и БВП, мисля, че а, възстановяването е по-положително, отколкото някои хора твърдят. Естествено, ще отнеме време Гърция да се върне до равнището преди кризата, но има перспективи, но това не са измукани от пръстите числа. Трябва да а, разгледаме възстановяването и растежа в Гърция и аз мисля, че трябва да имаме доверие в Гърция и гръцката економика. Не смятам, че ще бъде необходима допълнителна програма и мисля, че това е а, повторен успех на механизма за стабилност, който имахме в Европа и мисля, че с Португалия, Ирландия и други държави ще може да видим какво може да се направи. И отново можем да постигнем дългосрочна стабилност, но имаме добрата си репутация, собствените си възможности чрез различните механизми, за да можем да предоставим услугата, подкрепата, която, от която се нуждае Гърция и мисля, че трябва да го направим. И исках само да коментирам за еврозоната, защото това беше също така въпрос. Мисля, че а, валутите се убеждават сами и мисля, че 86% от търговията е, е в евро е вече достатъчен довод. Благодаря господин Дасун, Благодаря, господин министр, за това, че сте тук сред нас. Искам да кажа това, което каза господин Клин. Аз мисля, че изключването от данъка ще бъде наистина много неуспешно. Искам да а, спомена а, това, което смята нашата група. Имам два конкретни случай е конкретен файл страна по страна в последната работна група Германия блокира, защото не бяха готови, нямаше готовност за приключването на преговорите. Аз искам да ви запитам каква е официалната позиция като вас, като финансов министр, да може за приключване, да се приключат преговорите второто е, е приключването на споразумението от Месеберг. Ролята на Европейския парламент в Европейския паричен фонд, мисля, че е, няма да може да има междуправителствена организация без ангажираност на парламента. Голяма част от колегите искат, настояват на парламентарен надзор, парламентарен контрол. Какво а, какво смятате за парламентар контрол върху Европейския валутен съюз? Тази система на докладване страна по страна може да функционира, ако всички е, участват. Защото ако нямаме доклади, няма и напредък. Е, трябва да намерим решение такова, че тази система да функционира на практика при условията, е, настоящите условия. Да се обменя съответната информация. Ако не го постигнем, все едно нищо не сме направили целта е да имаме един по-ефективен инструмент от това, което имахме преди. Ето защо различни държави членки трябва да го приемат. Това трябва да се приема и в международен мащаб. Аз лично е, бих бил по-предпазлив в тази посока. Колкото до по-нащатото развитие на е, Паричния съюз, е, Европейския паричен съюз, и механизма за стабилизация. Реалистично е при първа стъпка да се разлежда като да се обвърза това с пакета за реформи, като междуправителствена система. Има сериозни правни съмнения дали това може да стане с регламент на Европейския съюз, но пък и можем да се натъкнем на големи затруднения, ако търсим и друг вариант. Ето защо аз препоръчвам да продължим реформата по начина, по който сме започнали в съществуващите рамки, да развиваме междуправителственото сътрудничество и на втора план, като втора стъпка, да работим в, за съгласие в Европейския съюз. Ако ако е, продължим да действаме в рамките на този договор, мисля, че е по-добре да се опитаме да направим максималното в тези рамки, защото ако се стигне до предоговаряне и промени, никой не може да, да предскаже как на практика ще функционира всичко това. Затова трябва да се помъчим да е, действаме сега е, по, е, със съществуващите инструменти, ако вече и след това на по-късен етап е, да направим каквото е необходимо с промяна в договори. Много държави членки Аз имат редица конституционни проблеми, които трябва да решават. Мога да кажа същото и за Германия, които не трябва да се изпускат от внимание. Договаряме с Европейския съд. Тази седмица, например, се е, обсъждаше въпроса за програмите за инвестиционните програми на е, Европейската централна банка. От тук възниква въпросът до каква степен това ще засегне е, капацитета на националните парламенти да решават да имат е, окончателна дума по националните бюджети този въпрос е, се поставя, излиза на дневен ред е, и в контекста на европейския е, механизъм за стабилизация. От тук е въпросът дали бюджетните права на националните парламенти ще бъдат засегнати от това и вътрешната структура каква роля ще играе. Мисля, че няма да си направим добра услуга, ако тази принцип на демократична представителност на Европейския парламент е, се бъде поставена под въпрос. Ще имаме проблеми тогава и затова мисля, че е, е разумно да следваме този път, който е, споменах. Благодаря. Съвсем ясно казахме, че предложението, ако бъде предлож... прието предложеното на комисията, ние ще подкрепим това, включително с националните парламенти. Е, тази дискусия може да продължи пантата. Госпожа Мартин Филзаман. Благодаря за това, че отговаряте на въпросите ни. Това е доказателство, че социал-демокрацията е жива в е, това правителство, е, защото е, понякога ЦЕДО и ЦСУ забравят това, но ние сме горди, че в, в договора, коалиционния договор сте настояхте да влезе пасаж за бъдещето на Европа. Сега, германският финансов министр е преди всичко германски финансов министр, но от тук на конкретния въпрос. Вероятно е, ще сме съгласни, че експортния е, излишък на, на, на е, Германия се отразява на другите в еврозоната. Вероятно ще се съгласим, че износ, този е, е, експортен излишък ще предизвика криза в еврозоната и би трябвало да засилим обаче вътрешния пазар, от друга страна да се насочат и да се е, балансират, изравнат нивата на инвестиции в по-слабите економики. Какво мислите по въпроса? Европейското правителство ще, ще така стопирали е, е, тази е, възходяща тенденция? И второ, като защитник на черната е, нула, както се казва, политиката на Шойбле, ще продължите ли неговата политика? Стотици е, милиарди евро е, се губят, потъват е, ежегодно поради неплащане на даници. Как смятате бъдеще да реагирате в такъв случай, когато става дума за по-ефективно данъчно облагане с ДДС за предприятията? Благодаря ви поне за въпросите. Ще се опитам да отговоря на тях. Първо става дума за това каква бюджетна политика правим и колко ще се инвестира. Германският бюджет е експанзивен и в тази година, пък и в следващи, и въобще в нашето финансово планиране. Срещу планираните 217 за годината, бюджетният план за 18-та и за следващите години и следващия законодателен период вече допълнително още 200 милиарда, 50 милиарда евро са разписани, което е, предполага и съответните приходи. Тук не следваме стрикно кензианското е, правило е, с тези приходи да редуцираме за, за длъжнялостта но ще ги, вместо това ще ги инвестираме активно. Има голяма, предвиждаме голямо завишаване от сравнение с последната година с 10 милиарда повече средства са заделени за инвестиции от решително висока е, тази градация. Е, това са пари за, за е, детски градини, за подобряване на качеството на услугите за гражданите, социалното осигуряване, е, стабилизация на, на пенсиите. Гарантирахме, че имаме възможност е, да се инвестира и в Европа добре. Както добре знаете, голяма част от е, обществените е, инвестициите в голяма част от инвестиционните проекти са от Европейския съюз в отделни държави членки. И някои критикуват, е, е, че всичко става от е, центъра, но ето в случая това е нещо, което не подлежи на критика инвестиции от Европа в инфраструктурни проекти в държавите членки. Колкото до повишаване на, на заплати и, и, и надници, значителна част от допълнителните допълнително събраните данъци ще се използват именно за това, плюс за откриване на работни места. Разбира се, ще използваме е, спадането, е, издаването на, на, на, заем, на данъците, данъчните ставки и за, за растеж. като ще насочим средства за е, крупни инвестиции с, по, с положителен ефекти върху економиките на всички европейски страни. Уважаеми господин министр, въпросът ми е за е, закриване на банки. Говорихте е, за, стана дума за фонда за преструктуриране на банки. Е, механизма за стабилизация е застрашен в това отношение. Един е, фалита на една банка не може да е, застраши еврото като такова, но една група от банки е, тогава може да предизвика ефекта на домино и ето както беше случая с Гърция, когато трябваше да се спасяват кредиторите, нещата стават сериозни. Тук опираме вече до системна банкова криза. Но Е, при е, спасяването, пресъединяването на една, една от банките е, бяха вложени е, милиарди евро. Това не може да предизвика е, криза в... Е, може да предизвика криза в целия Европейски съюз. Според Елка Кьоник това може да бъде кредит на линия от ЕЦБ. Е но в Еврогрупата и в Еврогрупата се реши да се работи е, по тази, в тази посока. Твърде бързо ли говоря? Ще се опитам по-бавно. Значи, е, е, фонда за преструктуриране на Банка в Ингланд. Въпросът ми това не е ли по-скоро данъчна, фискална задача на, за Германия? Защото а, такава една спасителна мярка трябва да има политически мандат от ЕЦБ. През последната година много напреднахме в стабилизиране банковата система на Европейския съюз и по-конкретно в еврозоната, особено когато вземем под внимание всички е, стъпки след е, кризата, наистина значителни стъпки бяха направени. Това беше системен риск, който Американския федерален е, резерв, е, тяхното фин... Е, Министерство на финансите не можа да се справи. Тоест, имахме много повече, разполагахме много повече инструменти, затова и напреднахме. Всички към тези инструменти принадлежат, например, механизма за преструктуриране на банките, е, с който могат да бъдат оздравени банки, така че те да бъдат е, е, особено за банки, които са важни за системата. И разбира се, Трябва да се има предвид дали е, имаме. Става дума за системна криза. Е, след това е, изискването за собствени средства от 8% е важен е, момент за да разполага банката с е, средства, е, да се върнат кредити, заемите на кредиторите и да се преструктурира банката. Това ще доведе по-нататък за избягване на системния риск. Нямаме алгоритъм и институциите трябва да вземат решение дали всичко това може да стане и отговорът трябва да бъде да кажа да или не. След това по принцип е, е, капацитета на тези механизми за преструктуриране е, трябва да се е, приложат при конкретна ситуация измененията не трябва да са цялостния кредитен капацитет на механизма за стабилизиране. Разбира се, това ще зависи от нашето решение да не рекапитализираме банки е, тогава, когато е, това не е необходимо. Мисля, че по този начин може да постигнем една високо стабилна и лесно управляема система. Едно добро управление, а именно бързо, енергично да се вземат решения по тази, подобни въпроси. Такава възможност е, трябва да се е, създаде, но е, това ще е еднократно решение, а не решение, което изисква законодателна мярка. По всичко това трябва да се е, договорим и да се създаде. Разбира се, сега е, това е въпрос, който подлежи на, на допълнителни дискусии. Благодаря, Бар Ръкапел. Благодаря, е, господин председател, господин министре. Вчера е, е, председател на Екофин, австрийския външен министр, е, финансов министр беше тук и той каза, че изпълняването, завършването на Маковия съюз е един от приоритети на австрийското председателство. Това е една предпоставка за редуциране на риска и споделяне на риска. Говорите за банковия пакет. Това е важна стъпка в областта на намаляване на риска е, и е, не е, обслужените заеми, както по-нататъчна стъпка, а именно резервния механизъм. Това са все важни въпроси. Имахме като гости е, господин Драги в комисията. Също говорихме с него за намаляване на риска. Вече много мерки са е, приложени е, в това отношение. Принципът за солидарност е важен, е, но Вярвате ли в принципа на председателството, че трябва да се следва принципа на, на намаляване на риска и споделяне на риска? И второ, Австрия в последната година се занимава много интензивно с тази тема на европейско равнище. Вашите, Вашия предшественик беше казал, че е нужно да се намери е, глобално решение. Това е по-добре, отколкото. Но е, каза, че данък върху транзакциите, е, е желателно, е, желателна стъпка и че Франция предлага един добър модел е, за такъв данък. Споменахте за капацитета за стабилизиране. Какви програми предвиждате за постигане на това? Става дума за 650 милиарда евро, една нова програма. Това е, мярка ли е в, е, по посока на създаване на нов е, фискален капацитет? намаляване на риска и солидарността са е, непосредствено свързани. Това, което е различно от преди е, че вече не можем да си позволим да, се, да сочим с пръст един и другия. Е, не, до, ник, ще, до никъде няма да стигнем, ако един настоява за намаляване на риска, другия за поделяне на риска и така да отлагаме решението от заседание на заседание. И мисля, че напредък е, е факта, че е, отчитаме знач, значението на всичко и че намаляването на риска е, е елемент от целия пакет, банков пакет и че елементи са взаимосвързани. Няма противодействие на това. Всички едновременно трябва да го правим и тогава ще функционира. Затова аз пледирам да превърнем думите в дела и въпреки постигнатите стъпки е необходимо да продължим да работим в редуциране на риска. Мисля, че ме попитахте за данъка върху финансовите транзакции. Мисля, че не можем да следваме някаква химера. Трябва да видим какво е реалистично, какво можем да постигнем. А това може да стане, ако се свържи с дебата по въпроса за бюджета и дали има допълнителни възможности в бюджета за това. Колкото до по конкретно предложение на комисията, Тя следва тези цели, но техното предложение е, все още не е това, което е, очакваме да видим. Благодаря. Сега Естер Деланге. Благодаря, господин. А, из... Благодаря, господин председател. Искам да попитам за ЕДИС. Вие бяхте много кратък там, господин министр. Казахте, че ще говорим, ще има пътна карта, че това е свързано с много други въпроси. Не е тайна, че в парламента има различни мнения за това кога да се въведе схемата, какви да са функционалностите, но няма съмнение, че тя трябва да бъде завършена. Интересуваме какви са тези други въпроси, за които говорите. И на второ място, не смятате ли, че с съответната функционалност тази европейска схема за застраховане на депозитите или ЕДИС може наистина да съществува заедно с националните схеми. Как виждате идеалната структура? И на второ място по необслужваните заеми. Вие казахте, че имате конкретна цел, но трябва да се занимаете и с това, което се е случило до сега, което означава, че ще имате държави с много различни изходни позиции. Как ще се справите с това? Якоб фон Вайцехер. Ще групираме въпросите. Ähm, радвам, че сте тук, господин министре. Само една бележка. Струва ми се, че има ключов интерес на колегите, като колегите е, стърбати в тези схеми за застраховане и презастраховане. Е, и вие ни давате обещание, но ме интересува как ще се финансират европейските обществени блага през 21 век. Имаме предизвикателства като бежанци, сигурност, развитие, особено на Африка, енергетика и климата, деструктивни иновации. Всичко това е пред нас. И въпросът ми е как планирате да работите и в рамките на МФР. Е? Дискусиите по МФР продължават. Може да имаме променлива геометрия, ако не всички държави членки искат да се включат. Но тези европейски обществени блага наистина ще дадат по-голяма добавена стойност на европейския проект. Как ще бъде финансиран той в бъдещите години? Благодаря, Георгиус Кирцус. Благодаря. На първо място искам да поздравя господин министра за нивото на неговите аргументи и европейския фокус. Искам да спомена Гърция. Всички знаят, че в Гърция имаме проблеми МВФ продължава да участва в програмата за интервенция. Най-сетне МВФ си тръгна всъщност, но същевременно се говори за Европейски валутен фонд. Нещо, което ще участва в политическата система. От 1 ноември нататък при нас с 13% например се намаляват пенсиите. Това води до големи трудности и трябва да се прилагат наистина неприятни мерки. Вие говорите за економическите прогнози, но не отчитате колко е трудно управлението от социална и политическа гледна точка защото и бъдещите правителства може да се окажат в същата ситуация и затова ми се иска един по гъвкъв подход при подобни мерки. Има ли желание за това? Благодаря ви за тези въпроси. Ще ги обобща. По всеки е, от тези въпроси трябва едно нещо да е ясно. Имаме европейско управление, в което става дума за механизма за преструктуриране на банки. На европейско равнище, е, значи банките ще бъдат наблюдавани от европейска институция. Въпросът е какво да се направи преди, след. Трябва да следва тези правила и просто да се прилагат те добре на практика. Но ако всеки иска да има нещо отделно, тогава може да се стигне до управление от държавите членки. И разликата е такава, че няма институция да взема решение тогава, някакъв съвет, както съвета за преструктуриране, а винаги ще се е, предприема нещо без... Е, ще се прехвърля отговорността без да се взема решение. И риска е сериозен. Технически изменения, например, които могат да дадат възможност да се отвори бизнес е, или да се създаде банка, ще трябва да се събират средства от е, Европа и тогава съществува риска да се е, е, тези вложения всъщност да, да взривят а, е, нашето въображение. Е, затова заедно с Едис трябва да обсъждаме въпроса за борбата с изпирането на пари и да говорим за значението на държавните облигации. Всички тези въпроси не могат изведнъж да бъдат решени, но това е. Всичко това е на дневен ред, трябва да се обсъжда в пакет. Можем и да продължим да мислим как ще изглежда Европа, но при механизма за преструктуриране на банките имаме европейски механизъм, докато при ЕДИС е, е, вече се действа на национално равнище. Всяка държава членка има, е, вписва такива гаранции за депозитите. Werden. Dazu braucht man ein Ziel, an dem man sich orientiert. Und natürlich brauchen wir auch einen Weg. Необходимо ни е да Знаем и предисторията, например. Какви са връзките на дадена банка с кредиторите? При механизма за преструктуриране на банки би трябвало да се споразумеем по система за гарантиране. За Едис трябва да е ясно, че трябва да имаме добри рамкови условия, така че кредиторите, в случая банките или изкупуващите дадена банка, да могат да изкупуват и позициите на кредиторите. Това да може, защото една банкова система, която не е сигурна, води до това, че банката се прехвърли на следващия купувач, но без е, средствата. Значи не може да се прехвърлят е, дълговете на следващия купива, купувач. Трябва да е възможно тази ограничена квота на изкупуване на дългове, да кажем 10%, това трябва да, да бъде трябва да бъде вписано в, и гарантирано чрез законодателството и съответната правна уредба на държавата членка многодинешната финансова рамка. Мисля, че за това е предвидено там пространство за маневриране, 1% от брутния социален продукт на държавите членки. Мисля, че ще да се даде такава възможност. Можем да очакваме близо 40% покачване. Някои държави членки очакват е, крупни увеличения в това отношение, така че трябва много да внимаваме. Надявам се, че членовете на Европейския парламент ще се погрижат да, за балансирано решение. Но тук трябва да се отчетат въпроси е, на външната политика, политиката сигурност, е, беженци, миграция, по-нататъчно развитие на инфраструктурата, всичко това ще се отрази много сериозно върху е, възможностите за растеж, но числателските е, дейности и така нататък. Това е нещо от е, централно значение и трябва следващия бюджет да бъде възможно и ще играе много по-важна роля, отколкото днес. Въпросът за Гърция бе поставен отново и ролята на Европейския паричен съюз. Европейски валутен фонд. Тази стъпка всъщност почива върху доверие. Ако няма доверие между гражданите, финансовите институции, държавите, тогава вече е, това е сериозно предизвикателство за финансовите пазари. Ето защо трябва наистина да се работи за такова е, договерие и това да продължава след изтичане на програмите. Става дума дали за Гърция или не. И независимо от кой ще управлява в Гърция – Е, не трябва да, да е, си правим експерименти в това отношение, защото ще ни струват скъпо. Доверието е основна предпоставка за това дългосрочен план чрез в рамките на е, програмите за рестабилизиране да се е, гарантира растеж и да се въведе един добър режим на управление. Но би било сериозна грешка е, при програми, които е, са дългосрочни и имат е, важно значение за бъдещето на гръцката економика, да се работи, да кажем, сега, тази година, до година, изведнъж да прекъсне работа по тях или да се откажем. Европейския валутен фонд е важно това отношение. Тук вече говорим за един кредит от 10 милиарда евро. Благодаря, Педро Силво Перейра. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря, господин министър, за това, че сте при нас. Наистина приветствам вашата подкрепа за бюджет на еврозоната. Това е важно и за конвергенцията, не само за стабилизацията. Първо, Европейския механизъм за стабилност и неговото превръщане в Европейски валутен фонд. Във вашите уводни думи вие казахте, че трябва да се направят големи стъпки, но в отговорите си се придържате повече към декларацията от Месеберки. Берки говорите за две стъпки. Първо промяна в договора и едва след това включване на този механизъм в европейското законодателство. В този случай желаната реформа за един по-обединен Европейски съюз всъщност няма да бъде реформа, без парламентарен увеличен контрол. На второ място, колко голяма е крачката, която искате да направите? Съгласно декларацията Месеберг, включването на МСЕ в европейското законодателство трябва да запази ключовите му характеристики – що се отнася до управлението. Но какво означава това? И накрая една от функциите на този Европейски валутен фонд ще трябва да бъде оценка на економическото състояние на държавите членки, но без да се дублира ролята на комисията. Знаем, че комисията прави изчерпателни оценки на економическото състояние, така че Въпросът ми е доколко има място да се направи нещо повече. Благодаря, Вернер Ланги. Е, Благодаря, господин министр. Позволете ми като е, християн-демократ да ви е, не правя комплимент. Не познавам дълги годишни си опит министър финансов, който така бързо, толкова професионално да е работил. Два въпроса имам. Първият е по стабилизационния механизъм е, казахте, че е, в договора коалиционни се казва, че е, правата на националните парламенти остават е, неприкосновени. Е, как ще действаме в такъв случай? Второ, говорихте за докладването страна по страна и данъка върху транзакциите. Не, за необходимата данъчна реформа в Германия се говори за такава система. Трябва да се влеят става дума за 100 милиарда евро, които се губят в Европа поради данъчни измами а, малките предприятия страдат заради големите в това отношение. Какви шансове виждате в следващата година да се промени, да се промени нещо в това отношение и какво а, мислите по тази а, предлагана реформа за а, данъчна реформа? ще са необходими промени в Германия след Брексит. Йотингер говори за това и я критикува. Какви линии бюджетни виждате? 1,8 или, 1, или 1% е, бихте определили горната граница? Много благодаря, господин председател. Добре дошъл господин Шолц. На първо място искам да ви поздравя за това, че защитавате този европейски механизъм за стабилност, който може да се превърне в Европейски валутен фонд. Като се включат всички добри характеристики на МСЕ като стабилизиращ инструмент – Можем ли наистина да използваме някои от елементите на МСС за тази стабилизираща цел? Имам и въпрос по ЕДИС. Доста бяха въпросите вече по тази схема. Но искам да ви попитам за следното във връзка с този регламент. Напоследък ние имаме много голям морален риск. Той е очевиден. Европейските институции регулират банковия сектор, извършват надзор над банковия сектор. Те също така преструктурират банковия сектор, а националните институции са тези, които поемат последствията от доброто или лошо управление или надзор. Струва ми се, че този, който взема решението, трябва да поеме и отговорността за него. Когато говорим за риска при депозитите, имаме някакво статукво, което не се променя, но това не може да продължава така. Ние вече имаме напредък по банковия пакет, както казахме, последните няколко месеца, но мнозина а, от постиженията ще отпаднат, защото не може да продължаваме по същия начин. И след това пруденциалното третиране на държавния дълг. Ние имахме дебат за ЕДИС, трябва да кажа, че не познавам парична система, в която да няма риск. Следователно, трябва да имаме пруденциално третиране на държавния дълг и това да се обвърже с риска и съответно ЕДИС. Беше прекъснат оратора. Благодаря. Уважаеми колеги, няма спонтанни изказвания. Аз имам кратък въпрос, е, свързан с дискусията, която проведохме вчера с Елки Кьоних. Говорихме е, за този бекстоп или предпазна мярка. Тя много добре обясни, че за да може този бекстоп да бъде ефикасен – трябва да има достатъчно средства в фонда за преструктуриране. В противен случай няма как да се подпише решение, защото всеки трябва да е сигурен, че има налични пари, а те работят екс-анте. Как ще се справите с този проблем – на управлението и вземането на решения при този бекстоп. Много накратко, господин Мария, виждам, че иска думата. Благодаря. Ще си задам въпроса на немски. На гръцки, извинете. Υπουργέ, и Германия е на мя хора, и οποία тирит. Уважаеми господин министр, Германия е страна, която изпълнява ангажиментите си. За това искам да ви попитам на 14 март 1942 година германските окупационни власти наложиха задължителен заем. Пари, които взеха от Гърция. Последното плащане беше 1993 година по този заем – вие като министър ще продължите ли да изплащате този заем? Защото става дума за няколко стотици милиона евро. Това беше задължително наложен заем. Няколко години се плащаше по него и след това плащанията спряха. Благодаря за въпросите. По стабилизационния механизъм, как ще бъде структурирано управлението, можем да дискутираме по въпроса и аз е, го взимам на под внимание. Имаме нужда от една структура, която да вземе решение – които да са е, съгласувани с държавите членки, които участват. Всичко друго ще изисква парламентарен контрол, е, т.е. няма да изпълнява изискването за парламентарен контрол на националните парламенти. Просто аз съм за това да не е, преследваме някакви химери, някаква идея, която не е осъществима въобще, защото Много държави членки не можаха да е, се обединят около реформи, тъй като националния парламент трябваше да участва в вземане на решение и това доведе до комплици... осложни е, допълнително нещата. Така че не трябва да се опитваме да го правим, защото в много държави чеки и моята е, сред тях, е, е, няма вероятност да вземат решение да делегират това право на друг, други му. Значи решения, които трябва да се вземат в рамките един е, уикенд, това е нещо, което трябва да се реши на национално равнище. Такива структури се създават на национално равнище. Но има основни принципни е, затруднения, които дори при добра воля биха е, попречили на е, постигане на решение. Защото всичко това трябва да стане с решение чрез отбор на управителни свет и, и други подобни. Следващия въпрос – как ще се придвижим от А към Б – Първоначалната стъпка е, в рамките на сегашния режим е да направим това, което може в рамките на сегашния режим. Второто е след изменение на договорите. Това ще, по този начин ще бъде изпълнено изискването за контрол от националните парламенти трябва да съществува винаги тази възможност за обвързване на тези, е, тези въпроси. Всички държави членки, които имат е, проблем и имат е, такива, имат такива конституционни пречки, е важно да се предвиди такава втора стъпка. И тук, ето, мога да спомена като пример коалиционния договор в Германия. Второ, Вече имаме няколко предложения на дневен ред. Някои древни реформи се отлагат. Различните блокади, които сме заложили, мисля, че вече вършат работа. Имаше въпрос за отклоняване на печалби и данъци. БЕПС си остава сериозна тема, не само в Европейски съюз, но, например, данъчната реформа в САЩ предвижда много сериозни мерки срещу неплащане и избягване на данъци и отклоняване на печалба. Но наистина е, не можем да се съмняваме в твърдостта на мерките, които те са предприели. Е, в международен план ОИСР е, работи по въпроса да се стигне до режим, който е по-ефективен от този, с който разполагаме днес. За вноските, колко трябва да са големи, ще с удоволствие ще се опитам да отговоря отново. Ако човек е, внимателно се взре, констатира, че един процент, процент от е, социалния продукт е, е значително повишение по отношение на бюджета. Трябва това да е съчетано с. Е, трябва да видим обаче как това ще се отрази на държави членки това трябва да се обясни в е, отделните е, е, държави. Затова не трябва да залагаме много, да възлагаме много надежди на това. Би трябвало да разглеждаме въпроса с, по-отделно с всеки национален бюджет. ЕДИС също бе засегнато като важна тема. Това трябва да се обсъжда допълнително. Трябва да помислим как може да изглежда една пътна карта. А, може би ще опитам да горе с е, вид, като бях е, немски депутат. Имахме проблеми с е, исландската банкова система. Много хора казаха, аз съм внесъл парите в исландска банка и сега си ги искам. Аз казах, нямам нито правомощие, нито средство, нито възможност да ви върна парите. И хората, след като сте дръзнали да си вложите парите в банка, която няма гаранционна система, просто защото сте били примамени от високия, високата лихва. Това не е така е, дребна, дребен въпрос. Е, дали в една държава има сигурен режим е, с изплащане на, на заеми. Мисля, че е просто лош късмет, която е би трябвало да бъде въпрос на лош късмет, а не на системна грешка. От това трябва да се пазим. Държавните дългове, колко е допустимо да бъде държавният дълг в банковия баланс, трябва да. Е, не мога да отговоря точно сега, но трябва да мислим по въпроса. и по темата, която е, най-накрая бе е, поставена, нямам нищо ново. А моя въпрос. Аз зададох въпроса за гръцкия за... Исках да, искам да благодаря на министър Шолц и да благодаря също така и на господин Ланге за това, че изрази моето становище, че вие сте добре, добре контролирате тези технически трудни въпроси, ценим високо това. Оценяваме вашата проевропейска позиция, приветстваме възможността да е, имаме този диалог, да продължим диалога с съвета и с вас и сега. Искам да поясня само едно нещо, защото съм напълно оценя факта, че що се отнася до използването на национални средства в механизма, би трябвало да има съответен парламентарен контрол от националните, а, националните парламенти, когато ние, ние подкрепяме позицията на Европейската инвестиционна банка. Ние знаем, че това са средства, които идват от националните бюджети. Това е изключително ясно. Ние не виждаме противоречие в тези въпроси. Преводачите прекратяват превода поради изчерпване на времето.